пленарна сесия и ако няма възражение, ще изпратя съответните резолюции до техните адресанти. Обявявам края на пленарното заседание. благодаря и благодаря на преводачите.